Dear colleagues, let's start our meeting. Уважаеми колеги, нека да започнем работа. All colleagues to take seat and uh, first of all uh... Моля, замете местата си и нека горещо да приветствам всички представители от националните парламенти, които са тук за размяна на мнения в контекста на цикъла на европе... европейското полугодие. Това е много важен момент – и е особено важно да има координация и дискусия между националното и европейското равнище. Както знаете, сега се намираме на етапа, на който препоръките по страни, прияти от съвета миналия юли, трябва да се приложат в националните бюджети. И да има нова процедура, по-силна роля за Европейската комисия и също времено се подготвя началото на следващия цикъл на Европейското полугодие. Така че, виждате, намираме се в един доста решаващ момент. Доклад по собствена инициатива на тази комисия за европейското полугодие, започващо през 2015 година, се обсъжда по-настоящем и докладчикът по него е господин Розати, на когото след малко ще дам думата. И така целта на дебата днес е да се включите в дискусията преди този доклад да бъде прият тук в Европейския парламент с цел да даде съвети към комисията преди да се очертаят економическите и бюджетни приоритети за следващата година, нещо, което ще направи комисията. Като се имат предвид, че присъстват много депутати от национални парламенти, ще дадем думата на по един депутат от национален парламент при първия кръг изказвания. Ако има възможност, ще дадем и на още е, депутати думата, стига да имаме достатъчно време. Има превод на 20 езика днес – и за да се улесни дебата се използва карта за изказване и така. Ако членовете на националните парламенти и, и на Европейски парламент имат желание да се изкажат, моля попълнете формуляра за изказване, картата за изказване и я предайте на уредниците. Давам думата на господин Розати за а, Презентация по доклада максимум 10 минути. Дарио, заповядай. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа колко се радвам, че имаме тази възможност да се срещнем с представители на националните парламенти от държавите членки и да обсъдим тази важна част от европейското полугодие, а именно основния механизъм за координиране на национални економически политики – между държавите членки. Доклада, който вие споменахте, господин председател, препраща към поредица документи, изготвени от комисията и съвета, от е, проучването за годишния растеж от декември миналата година, един документ, който бе използван и като основа за подготовката на препоръките страна по страна. Въз основа на проучването за растежа, комисията подготвя препоръки, вземайки предвид и националните програми за стабилност и програмите за сближаване. Въз основа на тази информация, комисията подготвя препоръки за съвета по отношение на препоръките страна по страна. И така съветът взе решение по тези препоръки през юли тази година. Както казах, нашия доклад е важен елемент от цикъла на европейското полугодие и има за цел да направи оценка на препоръките страна по страна, така както са изготвени от комисията – и включени в решението на съвета от месец юли. Целта на тези препоръки е да даде насоки на държавите членки за оформяне на националната економическа политика по начин, по който тя да може да даде възможности за реагиране на най-сериозните предизвикателства и за постигане на най-важните приоритети. И именно по тази причина политиката на съответната страна от, е, взема предвид препоръките за приоритетите в този краен етап на цикъла на европейското полугодие. Вземат се предвид няколко области. Първо фискалната, където се търси стабилност. Вземат се предвид е, пакет от 6 и пакет от 2 законодателни мерки. Втория етап – структурно е, спазване на европейските препоръки и на трето място постигане на целите, така както са формулирани в Европейската стратегия за Европа до 2020 година. Препоръките страна по страна от съвета от тази година отразяват структурата на предходните, но са е, подобрени. И то значително. Нека да спомена две от най-важните подобрения. Първо, тези препоръки тази година се публикуват много по-рано, три месеца по-рано. Целта е да се даде повече време на държавите членки, особено на националните парламенти, да обсъдят препоръките страна по страна, да ги анализират задълбочено и да вземат решения, които да улеснят тяхното приложение. Втората важна промяна тази година е че приоритетите са много по-съсредоточени върху основните приоритети. Че препоръките са по-съсредоточени, извинете. Комисията направи всичко възможно да избегне а, изреждането на голям списък приоритети и избра да се съсредоточи върху няколко от най-стратегическите въпроси. Парламентът до голяма степен е съгласен с тези препоръки. Например, сме съгласни и с цялостната оценка на европейското на положението в еврозоната и в Европейския съюз като цяло. Виждат се признаци на економическо възстановяване, но то все още е крехко и е ясно, че трябва да се направи повече, за да се върне Европейския съюз на пътя на устойчивото развитие и растеж. По втория, втория елемент, с който сме съгласни, са подбраните четири приоритета. Инвестиции, фискална консолидация насочена към растеж, структурни реформи и по-добри политики в областта на заедостта. Това са областите, в които по-настоящем има нужда от реформи. И от повече работа. Що се отнася до приложението на препоръките страна по страна, до тук, те като цяло не са били прилагани е, в достатъчна степен. Всъщност приложението е доста незадоволително. От всички препоръки от 2014 година комисията е, е установила, че само 12% са били изпълнени напълно и още 12 до 15% са били изпълнени частично. И така, бих се радвал да чуя от колегите от националните парламенти какво може да се направи, за да се подобри това приложение на препоръките. След това казахме, че има нужда от структурни реформи и очертаваме области, в които ам, има нужда от такива реформи, а именно структурата на пазара на труда, функционирането на единния пазар, премахването на препятствията пред свободното движение на стоки и услуги, както и в областта на публичните финанси, системите за социално осигуряване и националните пенсионни фондове. Също така смятаме, че е правилна препоръката да има мерки за фискална консолидация, която да е насърчаваща за економическия растеж, особено в страни, където проблемът с дълга е доста голям. Препоръчваме да се препо... използват фискалните политики контрациклично в тези страни, които разполагат с достатъчно фискално пространство за маневриране и чието е, нива на дълг, на държавен дълг са значително под прага 60%. И така, що се отнася до фискалните въпроси, препоръките са разнообразни, е, тъй като имат за цел да отразят различното положение в различните държави членки. Що се отнася до конкретните препоръки в доклада, няма да ги е, спомена всички, но все пак е, ще спомена две неща, именно по-добро, по-добър достъп до финансиране за всички предприятия и особено малките и средни предприятия. И тук приветстваме Европейския фонд за стратегически инвестиции, който, надяваме се, ще бъде добър начин да се стимулира използването на частен капитал в продуктивни инвестиции. Втората област е правната и институционална среда за развитие на бизнеса. Призоваваме държавите членки да подобрят тази среда максимално, да се намалят администра... ненужните административни изисквания и да се създадат е, добри условия за развитие на бизнеса и заедостта. Председателят, имате още 30 секунди. И накрая споменаваме, че е, има проблем с приложението на препоръките в държавите членки. То е лошо и често е свързано с, причина, с е, факта, че на национално равнище тези препоръки не се приемат от прилагащите ги като свои. Очаквам ем, да обсъдим нещата добре. 10 минути. И съвършено използвахте времето си. Нека да обясня сега на колегите от националните парламенти, че може да сме гъвкави за пакта за стабилност и растеж – но не, не сме гъвкави при превишаване на времето за изказване, така че се извинявам, колеги, ако, но ще трябва да ви прекъсвам, ако надхвалите времето. Първия оратор. Това е минути максимум за членовете на националните парламенти. Алфред Сан. Благодаря, господин председател. Растежа в еврозоната е нисък и макар, че някои промишлени показатели напоследък са по-добри, възстановяването е крехко. Европейския семестър има за цел да координира економическото развитие в държавите членки и да даде тласък на растеж. Тази цел се подчертава в програмата за 2015 година. Тогава бяха публикувани така наречените специфични за държавите препоръки. Целта е да се оптимизира процеса на изпълнение и създаване на препоръките. Много често, когато се говори за самите препоръки, се казва, че те не се прилагат както трябва или въобще не се прилагат. Причината за това е, че националните правителства или парламенти не приемат тези специфични за държавите препоръки. Друга причина за това може да бъде, че стратегията, която се крие за тези препоръки е да се дадат ласък на цялата европейска економика, а не за економиката на самата страна. Сега говорим за това как тези препоръки могат да станат по-ефективни. тъй като в момента растежа не е задоволителен. Много често препоръките не са най-точното нещо, което е необходимо за една страна. Какви примери мога да дам? На първо място препоръките представляват е, една автоматизирана визия за структурни реформи и за създаване на работни места – ако всички държави реформират своите економики, казва се, то ще има търсене на работна сила и ще има домино ефект на това търсене в целия Европейския съюз. Това не е правилно като виждане. На следващо място правят се реформи на трудовите пазари, които не водят до желания ефект на пазарите в европейските държави. В същото време ставаме свидетели на заетост, която можем да определим като нестабилна. Не може да има само реформи на трудовия пазар, без да има структурни реформи. Следва да се обърне по-голямо внимание на премахване на бюрокрацията, на премахването на картелите, на модернизацията на правните системи. Основният проблем е, че економическите различия се задълбочават в Съюза, чиято основна цел е сближаването. В заключение можем да кажем, че има все по-големи различия между севера и юга и трябва да се намери решение на този проблем – Необходимо е освен това да се създаде цялостна рамка за намаляване на економическите различия и разминавания. Само по такъв начин ще се прилагат по един по-успешен начин специфичните за държавите препоръки. Благодаря. Сега Станислав Озок от групата на Екара. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Уважаеми госпожи и господа, няколко думи за тези специфични препоръки. Прочетох доклада и си задавам един въпрос. На каква основа се работи в различните държави и членки? Гледам сега различните препоръки. Да вземем за пример Полша. Имаме данни за изпълнени препоръки, за неизпълнени препоръки, какъв напредък е имал, ако въобще има напредък. Чудя се кой е фактора на национално ниво, който определя дали една препоръка ще се изпълни или не. Отново цитирам Полша. Намаляване на броя на заетите в държавната администрация. Тук няма напредък. Чуде се защо. Има различни приоритети на национално ниво или нещо друго. Или пък обяснението може да се намери в економическата ситуация в страната. Чуде се как държавите членки взимат своите решения. И до каква степен правителствата чувстват отговорност за изпълнението на тези препоръки. Препоръките ми се струва, че са задължителни, поне на политическо ниво, тъй като са одобрени от Европейския съвет. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Струва ми се, че новото правило даже е по-ефикасно, отколкото очаквах. Сега Нил Стурвалц от Алде. Къде е той? Присъства ли? Не го виждам в момента. Преминаваме нататък. Oh, yeah, I have seen, is you taking the floor now? Okay. Вие ще се изкажете. Така ли? Тук пише Мариза Матиеш, но ще дам думата на вас, господин Демази. Роберто, um, uh, Благодаря, Роберто. Искам да се извиня от името на колегата Мариза, която не може да присъства днес. Както може да се очаква, ние проявяваме голяма критичност към европейския семестър. Не споделяме положителното виждане е, във връзка с економически растеж, възстановяване в Европа. Има много рискове все още. Знаете, че така наречената банка за е, международно е, разплащане даде своята оценка неодавна във връзка с крайните економии. Ние смятаме, че затягането на коланите не води до желания резултат и даже тройката неодавна заяви, че мерките по отношение на Гърция по-скоро ще доведат до задълбочаване на рецесията. Забавянето на растежа на, на заплатите на надниците ще подкопая от своя страна поемането по пътя на растежа на Европа. В доклада, който обсъждаме, има много недостатъци, за нас поне, по отношение на работата на Еврогрупата. Има един много интересен анализ на правната служба на германския парламент. Този анализ показва, че Еврогрупата даже може и да няма право да взима онези решения, които взема през последните месеци. Освен това, работата и не се бележи от прозрачност и демократична легитимност. Освен това, трябва да подчертая, че процедурата за макроекономическите дисбаланси следва да отразява големите излишъци в износа, а по отношение на дефицитите и санкциите, нищо не се прави, за да се накарат страни като Германия да направят нещо за, за, за вътрешното търсене. Знаете, че по отношение на Испания и Ирландия причините за кризата са съвсем други, а не обществената задлъжнялост, както е в други страни в, в еврозоната. И накрая, кредитните потоци не са големи, Липсват инвестиции точно поради затягането на коланите. Говорим за съюз на капиталовите пазари, но Financial Times неодавна написа, че има нужда от много инвестиции, за да се даде тласък на търсенето. И се споделя виждането все повече и повече, че крайните економии не са работили нито в миналото, нито пък ще проработят за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Можем да започнем с изказвания от страна на представителите на националните парламенти. Първият оратор Херберт Хирте от германския Бундестаг. Пет минути. Господин председателю, благодаря за възможността да кажа няколко думи за европейския семестър. Първо искам да повторя мнението на Комисията по европейски въпроси и на управляващо мнозинство, че европейския семестър е добро решение, защото ни позволява да постигнем по-добра консолидация с неевропейски държави. Изрично го подкрепяме. От друга страна, това не означава, че не подкрепяме инвестиционни програми. Напротив, но задълженията трябва да бъдат в разумно съотношение с възможностите. Не може в добри времена да се правят големи дългове. Второ, с голяма загриженост от, отчитаме факта, че частично само може да се провери изпълнението на европейския семестър. Вече се чу, че Евростат може да направи повече по този въпрос. Трето, бюджетна консолидация. Много се говори по този въпрос, но тук възниква въпрос от една страна е необходима консолидация, а от друга страна пък се поставя въпроса може ли една държава да напусне еврозоната. Ние категорично смятаме, че кога по този въпрос трябва да потърсим верния отговор за затрудненията на една държава. За тези случаи трябва да имаме и съответна възможност за обявяване на държава в несъстоятелност. Нашия финансов министр Шойбле се кани да представи това на обществеността, така че и този въпрос да бъде решен. По конкретните препоръки за Германия загрижени сме от критиката към излишъците в нашия търговски баланс. Германската общественост смята, че това е успех и е недоволна от факта, че Европейския съюз оценява отрицателно това явление. Разбираме аргументите, но чисто политически е, това не е целесъобразно. И накрая, тъй като вече се спомена, демократичната легитимност на членовете на еврозоната е много важен въпрос. Има научна служба, така че не мнозинството на Бундестака е взело мнение по този въпрос. Така че нека не объркваме нещата. Благодаря. Uh, Благодаря много. Ползвам случая да попитам нещо. По повод казаното от вас, е, не говорим за критика, но е, има е, съответно едни прагове относно излишъците в баланса, за които говориме. нали не смятате, че не се зачита този елемент? Микрофон за оратора, не чуваме оратора. Ще повторя въпроса Напълно съм съгласен, че не можем да критикуваме държава членка за е, сериозните експортни резултати но ние имаме пък е, утвърден 6% като прак е, за а, излишък. Оттам не говорим за дисбаланс. Как бихте отговорили на този втори елемент? Отговор. Е, да, цялостното и цялостни економически поглед на комисията ни е известен. Не мога да кажа, е, че има лесен отговор. Въпросът е чисто психологически да се критикува експорта като цяло не смятаме, че Европейския съюз отчита това като отрицателно развитие, но чисто политически в Германия това се приема отрицателно, защото се възприема като критика към една добре работеща система, която бележи успех. Председателят, благодаря. Марко Валиев. Благодаря ще е, направя изказване в качеството на докладчик Сянка от нашата политическа група. Вземам повод от казаното за германския и германския бюджетен излишък. Това е много важен въпрос в доклада. Берес имахме също поставяне на този въпрос и не за първи път. Става дума за процедурите, които се прилагат, както и процедурите за оценка на европейския семестър миналата година. Това е правило и то трябва да се спазва. Ако интересите на акционерите в Европа бъдат накърнени от някакви правила, значи правилата трябва да се променят. Трябва, разбира се, да не забравяме, че отново това поднови ам, а, скандала около еврозоната. Ние нямаме а, паричен съюз в този смисъл. А, нещата са сериозно разклатени. В съюза няма а, съюз и няма един на Европа. Това го чухме миналата сряда намираме се в застой и се опитваме да спасим каквото можем. След това държавите трябва да подобрят своето състояние. Искам обаче да обърна внимание. Комисията не знае как да действа, когато става дума за твърде голям излишък, както е в Германия. Съсходно е положението и с Нидерландия. Сега за гъвкавостта. Добре. Но държавите членки трябва да имат много по-голяма свобода, за да провеждат политика на по-голяма заетост. Това трябва да бъдат нашите стремления като европейски политици а не само да ограничаваме инфлацията. Ние сме от друга страна против една дива либерализация, както искат лобистите. Ние се стремим към социално добруване, защото в противен случай ето какво стана в Гърция. Бедност, нищета. А, а, курса на економии, възприето от правителството, още повече блужава положението на широки социални кръгове. И ето как се ражда екстремизма. Така че трябва да помислим как изглежда паричния съюз. Можем ли да направим нещо с държавите членки, за да подобрим нещата или Европа ще продължава да живее в това парадоксално положение. Трябва да сме наясно къде искаме да стигнем. И ако Европа не може да задара след, ще си, думата ще си кажат избирателите. Барбара Капел. Благодаря. Господин председателю, чухме от докладчика, че през 14 година само 14% от конкретните препоръки са били реализирани. Говорят се за 8, 12, 14%, т.е. една четвърт. А докладчика препоръчва едно добро решение – да повишим тези цифри, а именно решението може да бъде разширяване ролята на националните парламенти при изготвяне на националните планове за реформи. Това е разумно, казаха го мнозина. Нека държавите членки поемат своята отговорност, защото това е важен барометър и лакмус за изпълнението на конкретните препоръки по страни. Да не бъдем наивни. В много случаи не става дума за това държавите членки да не желаят да се реформират. Просто понякога правителствата не са в състояние в рамките на един мандат да проведат важни болезнени реформи. Всички са единодушни от ЕЦБ до парламента. Нуждаем се от растеж, нуждаем се от конкурентоспособност, от заетост. И тук ние се нуждаем от структурни реформи. И освен това бюджетна консолидация, добра бюджетна и фискална политика. Говорихме за съответните пакети от 6 и 2 законодателни акта. Много е важно казаното в доклада, особено за тук присъстващите държави членки, да се публикуват, да се о, о, дадат препоръки насочени към консолидация, реформи. С тези задачи и с препоръките в доклада ще постигнем по-добро изпълнение на препоръките. Това ще бъде едно ръководство за работа на държавите членки и съответно обвързване на тези препоръки с националните планове за действие. Благодаря. Thank you. Now, go back to... Благодаря. Сега отново националните парламенти. Катри Кулмини, ако правилно произнасям името, поднасям извинения, в финския парламент. Благодаря, господин председател. Насоките на Европейската комисия за подкрепа за инвестиции, структурни реформи и фискална политика в Финландия във връзка с избора на новото правителство в Финландия. Това е един от основните приоритети. В Финландия има проблеми изисква се да се справим с бюджетния дефицит и други неща. Това са неща, които сме приели като препоръки и ги въвеждаме в мерките за следващите 4 години, включително и за социалната политика и, след, и така нататък. Обаче има и други неща, които са обезпокояващи. Ограничения за разходите с 4 милиарда. Това е огромна сума за една малка страна като Финландия. Очаква се до 2020 година задлъжнялостта да спадне и ако намалим а, бюрократичните изисквания и общинските отговорности, ще има спестявания, но това не е достатъчно. Трябват ни нови инвестиции, нови проекти в областта на заетостта, на дигитализацията и се прави много в тази област в Финландия. Що се отнася до препоръките на Европейската комисия, една от най-важните теми за нас е следната. По-настоящен в Финландския парламент обсъждаме пенсионната реформа и въпроси, свързани с пазара на труда. Положението е доста сериозно. Кризата от лятото а, показва, че трябва да сме внимателни и в Северна Европа подхождаме наистина много старателно за да приложим общите насоки, но като цяло а времената, времената са трудни. Thank you. You have more time if you want, because... Благодаря. Имате 5 минути като цяло за изказване. Ако искате, можете да кажете още нещо. Пауло Гуалабиери. Yes. Thank you very much. От Италианския сенат. Благодаря много. Искам да ам, говоря за положителните промени тази година и във връзка с препоръките и във връзка с европейското полугодие. Да, това е вярно, има подобрения, но има и някои слабости, които все още остават и има области, в които може значително да се подобри процедурата. Бих искал да дам един пример тук има някои препоръки, които се отнасят и за еврозоната, и за Европа като цяло, не са включени в препоръките страна по страна. Тоест, има системни е, елементи, които трябва да се реформират навсякъде в еврозоната, обаче е, тези потребности не се отразяват на ниво препоръки страна по страна. Нека да дам е, пример. Първо, приспособяването в еврозоната, а, балансирането между страните, при които има дефицит и страните, при които има излишък. Това не е въпрос, който е страничен. Той е много важен и за еврозоната, и за Европа като цяло. В препоръките обаче има едно доста общо становище за конкретните страни, особено за страните с излишък и не се набляга на симетричната корекция. Това е важно не само за да може да са конкурентно способни цените, а е важно и за устойчивостта на дълга. Тоест, това е много важен въпрос, ако искате да има устойчивост при покриването на задълженията много е важно да не се стигне твърде ниско над а, степента на инфлация. А, е, също така, фискалната политика. Важно е да има такава политика а, за еврозоната и за Европа като цяло. Обаче, е, какво се счита за добро неутрално положение при данъчното влагане е съвсем не е ясно. Неутралността поне означава, че вече не сме в подвъздействието на рестриктивната фискална политика от миналото, но също времено няма пълна яснота и така и по, тез, и по двата елемента може да се направи повече, за да има връзка между политическите цели за цялата еврозона и конкретните препоръки страна по страна. Това е много важно, защото по-настоящем пространството за националната економика е много важно – ако няма достатъчно търсене, е важно цялото потенциално пространство да бъде използвано на национално равнище. Ето да дам пример със собствената си страна. Доста малка е вероятността е страната ми да постигне по-голям от предвидения растеж от 0,7%, много малка вероятността да се стигне до 0,9 или 1%. Защо? Защото не се прилага неутрална фискална политика. Това е важно. Провели сме много реформи, имаме план за инвестиции и бихме могли да използваме същите възможности и за следващата година. Тоест, От една страна има реформи и инвестиции, от друга страна има гъвкавост. И така, тази връзка между националните препоръки и европейските приоритети е, е област, която може да се направи повече. Благодаря. Едуардо Каприта от Португалия има думата. Boa, boa tarde. Nós, eh, nós do Parlamento Português consideramos que estas. Eh, благодаря. Ние в Европейски парламент смятаме, че тези а, диалози между националните парламенти и Европейски парламент по координацията на економическата и бюджетна политика допринасят значително за засилването на координацията на стратегиите между различните страни, особено в рамките на еврозоната и бюджетната консолидация да се приведе в съответствие и с политика на економически растеж. Затова в португалския парламент отдаваме голямо значение на дебатите, организирани тази година с заместник-председателя Домбравски или с комисаря Московиси за финансите и европейските въпроси. Моят въпрос е свързан с ограниченията на дебата национални европейски парламенти, както и на дебата в Европейския парламент, който в крайна сметка е ограничен до две заседания от по два часа. И толкова с това не е достатъчно. Виждаме, че плана за инвестиции на господин Юнкер е положителен, намесите на ЕЦБ е също са положителни. И се търси по висока гъвкавост от страна на комисията за бюджетната политика. Само така ще успеем да се справим с отрицателните резултати на стратегията за адаптация, която всъщност доведе до много сериозна рецесия и увеличаване а, на безработицата с повече от предвиденото. И до нива на частни и публични инвестиции в нашата страна – съотносими с нивата от годината, в която се присъединихме към Европейския съюз и с нива на емиграция от нашата страна, които а, са сравними само с 70-те години на миналия век. Затова е много важно препоръките на Европейската комисия страна по страна да вземат предвид тази необходимост от гъвкавост за да може е, да използваме всички механизми за насърчаване на економически растеж и заетост. В Португалия е, темата е особено щекотлива, защото през април беше представена програма за инвестиции, която е, бе реализирана от правителство, чийто мандат изтичаше остава да се спазят правилата, които са фиксирани вече, но това е направено от правителство, което скоро приключва своята дейност. И така, в Португалия знаем, че има определени ангажименти, които трябва да се спазват, включително и във връзка с процедурата на Европейското полугодие това го знаят и присъстващите колеги тук до мен, от други страни, от Польша включително. При нас през време има избори и трябва да можем да сме готови за следващата година за а, евентуални промени в а, политическия избор, който се прави и за евентуални промени в а, е, връзка с е, волята на гражданите, изразена чрез вота. Има и опасност да има големи промени. Така че е важно да се задълбочи този елемент. Важно е да имаме Европа, която отразява този принцип на развитие, сближаване и солидарност. Интересен е въпроса как да се реши проблема с 15 октомври, защото това е крайен срок в европейското законодателство. И има процедури, които трябва да се предприемат до този крайен срок. Това не е проблем само на вашата страна. Много ще е интересно да чуем какво смятате вие, как да се реши проблема. Thank you for your question. What I'm sure we have elections. Uh, благодаря. Ами, при нас ще има и избори на 4 октомври. Най-вероятно до 15 октомври няма да има ново правителство и няма да има нов бюджет. Ето защо трябва да обсъдим какво да правим. Проблема не е само на Португалия. И Полша ще има избори в края на октомври. Ето защо трябва да променим правилата на европейския семестър – и да ги пригодим спрямо политическия календар във всяка една държава членка. Трябва да се обърнем към комисията. За комисията ще е много трудно да адаптира своя календар и предложение. Пьер е от Франция. Благодаря, господин председателю. Преди всичко, разбира се, искам да изразя радостта си, че се провежда тази съвме, това съвместно заседание с националните парламенти. Ние с Френския сенат решихме да провеждаме за бъдеще за съвместни заседания с френските евродепутати и да продължим тази традиция, която ми се струва много положителна. Е, сега е, това е интересно предложение, особено като се има предвид, че разполагаме, ако разполагаме по отравно с документите, защото тук наистина в националните събрания, за да свършим сериозна работа, трябва да имаме възможност да се запознаем отнапред с препоръките на комисията. Е, преди всичко искам да подчертая, че аз съм член на опозиционната партия, така че е, имайте това предвид е, републиканците в Националното събрание, на Асамблея национална на Франция. Това, което искам да кажа в случая, че преди всичко трябва да установим, че за съжаление е, в общи линии това е вярно. но Около само 12% от конкретните европейски е, препоръки по държави се изпълняват. Това е твърде малко, като разгледаме броя на препоръките, специално за Франция, например, няма област, в която да е отбелязан сериозен напредък и където да няма препоръки, ако гледам таблицата. Така че категорично ще заявя, че абсолютно необходимо по-сериозно отношение към тези препоръки. Вие им казвате в точка, мисля, 16 на вашия доклад, че е, преди всичко националните парламенти трябва да е, изкажат своето мнение. Позволете да посоча обаче пример от нашето собствено национално събрание. За Европейският семестър в нашия случай това означава, е, че се искат по осъществяването на реформи, което среща съпротива. Да, невероятно, но факт, може би, защото мнозинството не успява да постигне подкрепа за това. Така че това, да, несъмнено е много важен въпрос но ние във Френското национално събрание не сме имали възможност да проведем гласуване за европейския семестър. Е, бих обърнал специално внимание на факта, че при все дебатите, препоръките, е, които изискват да речем реформ, пенсионна реформа, трудова реформа. Това поражда обикновено два вида реакции от една страна е, има хора, които казват добре, хващаме се и го правим, и от друга страна е, гласове, които казват какво сега пък иска от нас комисията, какво се бърка тя в националните ни дела. В момента, в който тръгнем по тази линия, очевидно не бележим напредък в европейски план. Аз съм на мнение, че диалога трябва да е много по-плодотворен и да води до, е, изре, до решения, които да водят след себе си промени в живота на хората и в поведението на комисията и националните парламента. Може да звучи наивно, но ми се струва, че една по-сериозна конкурентоспособност, която ни е необходимо, и въпреки това говорим, че става дума за това, че най- сериозно критикувани са най-конкурентоспособните държави, като да речем Германия. Е, там има много по-голямо сближаване и фискално, и социално. Ние се нуждаем от обща индустриална политика, от по-голямо сближаване. И ми се струва, че всичко това, тук вярвам всички сме съгласни, че трябва да постигнем резултат. И когато, но когато навлезем в конкретните детайли, се оказва, че предложенията на комисията не се изпълняват. Това е едното. И от друга страна, в държавите членки е, този въпрос, националните парламенти е, разглеждат този въпрос е, без да се тревожат, че трябва да постигнат едно една по-сериозна социално сближаване, по-голяма конкурентоспособност, което е абсолютно необходимо. Председателят, много благодаря. Сега отново Европейският парламент. Е, господин Столоян. Благодаря, господин председател виждаме, че европейския семестър се превръща в все по-ефикасен и ефективен инструмент за координация на економическите и фискалните политики в държавите членки. Въпреки това обаче, обърнете внимание на една слаба брънка във веригата. Някъде през пролетта националните правителства трябва да изпратят на Европейската комисия националните програми за реформи и програми за сближаване или стабилност. Както знаете, след това идват препоръките на съвета. Проблема е, че според едно проучване в достатъчно много държави членки, националните правителства не се допитват до националните парламенти относно тези програми за реформи, сближаване или стабилност. Това е проблем на демокрацията. Проблем на отчетността на правителствата пред парламентите. Какво се случва в тези страни? След това, националните парламенти осъзнават, е, че има проблем – в реформите или с програмите за стабилност или сближаване или с препоръките на съвета, но това се разбира и се осъзнава едва през есента, когато правителствата представят проекто бюджетите пред парламента. По време на дебатите за проекто бюджета има много малко пространство за внасяне на промени. Ето защо мисля, че ако искаме да се укрепи демокрацията и да има по-голяма отчетност на правителствата пред парламентите, би следвало националните парламенти да участват в европейския семестър още от самото начало още от пролета, когато тези програми се подготвят от правителствата. Благодаря. Благодаря. Мария Жао Родригеш от името на социалистите и демократите. Трябва да кажа, че съм напълно съгласна с току-що казаното. Много е важно депутатите в националните парламенти да са напълно замесени в процеса, защото има държавни препоръки и след това правителствата започват да изготвят е, програмите за, за реформи. Нека да дам моята позиция като евродепутат. Конкретните препоръки за страните имат за цел да намалят е, дисбалансите. Знаем, че за да стане това трябва да има усилия в национален план. Трябва да има усилия за реформи и за инвестиции. Последните години ясно показаха, че ако искаме да намалим дисбалансите, трябва да ребалансираме и европейската рамка. Особено, що се отнася до еврозоната. Ето защо мисля, че би трябвало да говорим по-често ние е, в Европейския парламент с националните парламенти и темата трябва да бъде така наречения доклад на петимата председатели. Неговата тема е как да се ребалансира економически и паричния съюз. Да вземем за пример инвестициите. Да, сега инвестициите са ключов приоритет в микс от политики. Можем ли да кажем обаче, че всички държави членки и имат равнопоставеност по отношение на инвестициите. Много далеч сме от нещо подобно. Ето защо следва да създадем такъв економически паричен съюз, че той да разполага с инструментите, които липсват и да може членовете на еврозоната да инвестират по един и същи начин на едно и също ниво. Сега има Европейски инвестиционен план, нека да го използваме в максимална степен аз обаче смятам, че рано или късно, точно защото искаме да имаме дисциплина за всички и разбираме, че националните бюджети имат своите ограничения, та рано или късно ще трябва да изградим общ фискален капацитет в еврозоната. Втория пример е свързан с необходимостта исканията да бъдат подплатени с необходимите политики. И ето защо трябва да говорим за фискалната позиция на еврозоната и в еврозоната. Това означава, че трябва да говорим по-често ние в Европейския парламент с националните парламенти. И накрая, добре е да се предотврати риска за така нареченото втурване към дъното по отношение на социалните стандарти. Опитваме се да увеличим конкурентоспособността. Европейската конкурентоспособност обаче трябва да доведе до цифрова революция, до нов енергиен пазар, а не трябва да води до намаляване на социалните стандарти. И ето защо трябва да подобрим координацията между европейските парламенти и а, между Европейския парламент и националните парламенти. Защото а, голямата конкурентоспособност не трябва да води до намаляване на социалните стандарти за, за защитата на населението. Ето защо мисля, че следващите наши разговори трябва да бъдат по-интензивни и трябва да намерим теми от общ интерес. Тъй като економически и паричен съюз следва да претърпи бърза и спешна реформа. Благодаря. Клаус Барфел от Бундестага. Благодаря, господин председателю в Германия има широк консенсус от необходимостта от економическа координация, но трябва трезво да разгледаме резултатите. Дали на... <coughs> насочеността е правилна? Да, ние имаме ръст, но това води и до все по-голямо неравенство между държави членки, региони, класи, социални слоеве. Затова на базата на примера на Федералната република бих поставил под въпрос конкретните препоръки. Когато през 2008 година ни се направиха препоръки, ние не ги изпълнихме изцяло. А ако ги бяхме изпълнили, нямаше да се справим така добре с кризата, както сторихме. Ние направихме точно обратното. Не да регулирахме пазарите, а ги стабилизирахме, стабилизирахме социалните партньорство и увеличих, увеличихме вътрешното търсене с 2% на БВП. По този начин а, ние затвърдихме и положението и стабилизирахме и положението на трудовия пазар. И още веднъж нашите препоръките към нас в разрез с дебата за нашия излишък. Оказва се, че една съща неолиберална философия се прилага както за Германия, така и за економически по-слаби страни. Очудвам се, че ни опрекват, че е, секторът за услугите не е твърде конкурент, не бил твърде конкурентоспособен, че имаме твърде малко дългове и очакват от нас е, дан, допълнителни данъци върху оборота. Това би довело до още по-големи излишъци обаче. Така че ни се заслужаваме по-скоро похвала, че усили подкрепихме синдикатите в тяхната на автономия при колективно договаряне, че фиксирахме минималната заплата, че укрепихме пенсионната система и инвестициите. Ние не искаме да станем по-слаби ние искаме да постигнем баланс чрез укрепване на вътрешната економика. Но има и точно обратните препоръки. И там проличава повече идеология, отколкото конкретен подход по страни. Така че ние смятаме до някога, до някъде, и това е въпрос на вътрешно-политически дебат, че тези, ние смятаме, че тези препоръки и европейската економическа политика трябва да се ориентират по различен начин. Искаме ли инвестиции в Европа? Не, това не бива да води до увеличаване на социалното м, разслоение. Трябва да укрепим финансови държавите това означава, че предвид цялостната нестабилност на световната економика, ние трябва да укрепим вътрешната единната европейска економика. Не говоря за единния пазар. Така че да не залагаме само на експорти, да усилим търсенето вътре. Освен това, по националните препоръки, трябва да намалим данъчното бреме върху труда. Не за да го прехвърляме на потребителите, а да говорим за данък върху финансовите операции, за общо облагане на капитала а, и това трябва да стане факт. И освен това за пазара, нека не говорим само за гъвкавост, да говорим за квалификация, да говорим за сигурност. И пето, в духа на дебата с миграцията, всички сме наясно за какво говорим, нека кажем, че предвид това положение трябва да въведем по- силна регулация на социалните системи и трудовия пазар, защото в противен случай миграцията ще доведе до объркване в социалните системи и в трудовия пазар. Благодаря, казва председателя, за изказването. Ви много интересни мисли споделихте и много полезни. Мистер Кристоф. Господин Кристоф Мацнетер от Австрия. Yeah, thanks. Благодаря, господин председателю. Благодаря на колегата Барт. Той каза доста повече неща, неща отколкото аз как да кажа. Съгласен съм и с колегата Хирте. Сега, що се отнася до критиката за е, износа, е тя едно нещо, друго нещо е, ако няма да речем търсене на пазара а това може да доведе до дестабилизация на цялата еврозона. това за дефицитите. Сега за препоръките. Мисля, че нещата са ясни. Европа не се представя достатъчно добре в международен мащаб. Тук има определена роля и е, фискалната политика. Разбира се, ние сме в конкуренция с други части на света и не блестим. Какво да подобрим? Трябва да не обърнем внимание към някои елементи на европейския семестър. Например, Имаме учебникарски примери защо някои държави не успяват. Питаме се обаче защо не успеем, не успяваме да реализираме съответни приходи от данъчно облагане на концерните. Да сравним, например, корпоративния данък в САЩ, в Китай и в Европа. И накрая ще припомня Люкс, Лукслик, историята с международните концерни бъркаме. От една страна не успяваме да реализираме приходи от сериозно европейско производство. И освен това, за регулацията – така наречените бариери в упражняване на професия крият много сериозни конфликти. Има е, разпоредби, които са се развивали десетилетия, столетия наред и са достигнали някакво ниво. На това се гради и износа на държави като Германия, участие и като а, моята страна Австрия. Това е качествена продукция, която е конкурентоспособна. А, тръгнем ли да регулираме, ще потиснем развитието на определени процеси, а това няма да ни разреши след което ще се окаже, че няма желащи да освояват тази процесия и ще мине много време, докато изградим професионалисти. Когато европейски държави имат столетна качествена система за професионално обучение, нека я запазим. Призовавам към предпазливост и внимателен подход. Нека разберем и пасивната резистентност на някои държави членки защото когато става дума за обучение на млади хора, вие трябва, е, разбира се, да намерите, да привлечете такива млади хора. И освен това, нека не забравяме нещо друго – е, трябва да прилагаме високи етични стандарти в професионалната сфера. Тук не говорим само за пазарна економика. Е, това означава отговорно упражняване на професията. Аз, например, съм економически е, и данъчен консултант и зная за какво говорим не всичко ни е наред и при нас, защото и ние имаме работа с американски концерни, но трябва да се съобразяваме с това. Друг въпрос, който искам да поставя. Колеги, натискайте, натискайте вече 20 години говорим за консолидираната данъчна основа на корпоративното данъчно облагане. Крайно време не можем да въведем пълно уеднаквяване, но нека въведем общи правила, тогава ще влезе, ще бъде в полза на държавите членки. Мисля, че спазих времето, господин председател. Thank you very... Благодаря. Прав сте. Европейския парламент работи много по въпросите на данъчното облагане и подкрепя мерките свързани с общата корпоративна данъчна основа. Само, че в съвета имаше блокаж, дълго време продължи той, сега ние оказваме натиск. Паул Фолнер от Унгария. Гюлеш gyűlés Янок nevében. Благодаря. От името на унгарската делегация бих желал да ви благодаря имаме възможност да коментираме националните економически политики и програмите, които бяха въведени вследствие на економическата криза от 2008 година. Опит от последните години показва, че европейския семестър доста се подобри спрямо самото му начало. Това е и следствие на коментарите на държавите членки. Добре обаче да се положат е, усилия да се дадат малко повече правомощия на националните парламенти, що се отнася до изпълнението. Препоръките за съответните държави трябва пък е, да се концентрират върху конкретни политики. Европейския семестър следва да бъде оптимизиран и да има по-точно формулиране на препоръките за страните. В същото време Необходимо е да се даде достатъчно пространство за маневриране на националните парламенти и е, смятаме, че е добре да се пояснят в е, това отношение малко повече при мобилните точки. Трябва да се позволи да се дават е, писмени коментари в малко по-дълъг срок – Унгария приветства изявлението на комисията, в което се казва, че бюджетният дефицит остава под 2,5% за 2016 година. Съгласни сме освен това, че целите на националните програми за реформи трябва да бъдат по-ясно определени. Добре е да се помисли обаче как да се променят сроковете и графиците, за да може европейския семестър да изпълнява наистина своите цели и да води до конкретни ползи. Европейския семестър винаги е бил основна задача за нашата комисия в Унгарския парламент – много доклади сме публикували. Парламент, правителството по-скоро е публикувало програма за конвергенция. Проведохме изслушвания, след като се появиха препоръките за съответните страни. Що се отнася до препоръките за 2015 година, Проведохме консултации в Будапеща през май с госпожа Бянковска, която е отговорна от името на комисията. Благодаря. Благодаря. Ана Бирхал от Румъния. Thank you very much, uh, Mr. President. And... Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви много за тази възможност да се изкажем. Сега ще мина на румански. Благодаря за организацията на това събитие, което е посветено на анализ на европейския семестър и най-вече на, на конкретните препоръки за държавите. Поканата от името на Европейския парламент показва, че новото председателство и председателя Юнкер в частност са готови да работят с националните парламенти и да водят открит диалог. В същото време приветстваме новия подход на комисията спрямо упростяването на европейския семестър. Радваме се, че сега се говори за по-малък брой приоритети и предизвикателства. Радваме се освен това, че анализите за всяка държава се публикуват 3 месеца по-рано спрямо предишната дата и предишния срок. Комисията по европейски въпроси в Румънския парламент и целият парламент е, следят за онова, което се пише, следим какви са препоръките за нашата страна, публикували сме становища, признаваме факта, че трябва да се предоставят агрегирани данни. Инвестициите са важен компонент на растежа, наред с структурните реформи. Смятаме, че плана Юнкер плюс целенасочените инвестиции биха довели до желания резултат. Важно е обаче да се водят публични дебати Добре е, освен това, да се увеличат и публичните инвестиции. Само така ще има растеж. Румъния смята, че конкретните препоръки е, за страната отговарят на приоритетите на, на Румъния и ще ни дадат възможност да изпълним своите економически и е, социални цели. Тези цели трябва да бъдат е, изпълнени на национално ниво, за да се изпълнят пък е целите на плана Европа до 2020 година. Основната ни цел е да имаме растеж и повече работни места. И накрая в Румъния се водят много разговори за новия фискален кодекс. Е, Европейския, е, румънския парламент по-скоро ще трябва да го приеме съвсем скоро. Смятаме, че е много важно да се намери точното равновесие между фискалната дисциплина и растежа. Румъния предприем мерки за, за ослабване малко на, на, на политиката на, на крайни економии, за да се постигне желания растеж. И имаме такъв растеж от над 1,4% през 2014 година. Новия фискален кодекс дава възможност да изпълним новите мерки за данъчни облегчения. Освен това, той ни позволява да правим оценка на агрегираното търсене. Ще има и фискални и структурни реформи в нашата страна. Искам да подчертая, че всички економически политики трябва да се определят и избират прозрачно в тясна връзка с националните парламенти. Е, и в определенето на политиките трябва да участват и всички заинтересовани страни. Благодаря ви за днешното заседание и за поканата. Благодаря още веднъж. Следващия оратор госпожа Льоч от Бундестага. Благодаря. Аз се наричам Сабрина Льоч, член на бюджетната комисия в Бундестага. Двамата колеги и двамата представители на управляващата коалиция изложиха някои моменти. Аз съм от опозицията. В момента започнахме бюджетния дебат. Планирани са 312 милиарда евро, но май ще го увеличим. Казвам го, защото искам да кажа, че изискването на европейския семестър очевидно трябва да се актуализират. Колегата Барт го каза. Аз ще повторя Убеден, аз съм твърдо убеден, че всички държави, членки на Европейския съюз, трябва да се запитат как ще отговорим на предизвикателствата на бежен, огромния брой беженци, които идват в Германия, Швеция, но и в другите европейски страни. Тази това положение ще се отрази, разбира се, върху бюджетната, економическата, финансовата политика. От една страна в Европейския съюз, а от друга страна, мисля, държавите членки също трябва да си зададат въпроса как да допринесат за това да няма причини за бягства в света. И мисля, всички европейски държави, начало с Германия, трябва на първо място да преустановят износа на оръжие, особено в кризисни райони. Имаме един много важен въпрос за обсъждане. Инвестициите. Ако правилно разбирам дискусията, ние сме съгласни. Инвестиции – да. Въпросът е обаче какво разбираме под важна инвестиция, крупна инвестиция или скромна инвестиция. Колегата Бартъл съвсем уместно припомни, че в Германия през 2008 година реагирахме на кризата с програма за развитие на економиката. Аз миналата седмица предложих в Бундестага да разработ, да представим такава програма за интеграция, економическа интеграция, за да няма напрежение в обществото втори въпрос в препоръките, задълженията. В Германия сме до голяма степен наясно, че излишно задлъжнялост не бива да има. Разбира се, е, има различни мнения за това как да избегнем задълженията. Аз мисля, че това на първо място става чрез ефективна данъчна система, там, където може да не се допускат данъчни нарушения, но и консолидация на държавния бюджет. И последното, което искам да кажа, защото така се станахме свидетели на едно прехвърляне нещата между колегата Димазо и разработването на разработката на научния съвет към Бундестага. Става дума за това какви са институционалните рамки на Еврогрупата, особено финансовите министри, и дали имат право да вземат решения, е, след като участват само част от държавите от Еврогрупата. И аз мисля, че това е нещо, което и тук в Европейския парламент, особено в Еврогрупата, трябва да бъде обсъдено. Имаме много официални форуми, но също така и неформална подкрепа е, чер, е, без договори и така нататък. Това трябва да се поправи. И накрая малко на шега. В различни разработки на нашето научно звено в Бундестага, които понякога медиите отразяват много широко, аз имаме една приказка, че тяхната дума после слуша отколкото на Конституционния съд, а той е много уважаван в Германия. Мисис Лок, но... Благодаря много. Давам думата на господин Демон Гарфие, член на Френския сенат. Е, към мой колега, е, ки вен парле Благодаря, господин председател. Нека да ви припомня, че Франция е една от двете страни в еврозоната, през последни, които през последния, последните години са увеличили своя дефицит. Вместо а, вместо 1,1% 2,5%. А, но въпреки това има цели, които са определени от Европейския съюз. Има обаче различни начини, по които се интерпретират тези цели. А, на европейско равнище, на национално равнище във Франция. Един от важните въпроси е следният. Как можем за да сме сигурни, че и комисията и държавите членки използват една и съща основа за своите изчисления, защото по структурния дефицит, дефицит например, Франция и Европа изчисляват този дефицит е, различно. Също така, друг важен въпрос, повдигнат от много колеги, включително и колегата Дантан, беше свързан с стабилността. Как може националните парламенти да са по-активни при постигането на мерки за стабилност при заседания като тези, но добре, но може би е добре да има и двустранни срещи между комисии по економическите въпроси на различни държави, например Франция и Испания. По този начин ще можем по-добре е, да обсъдим в подробности проблемите, свързани с стабилността. Мисля, че заседания като днешното значително допринасят за постигната на тази цел. Благодаря. Ah, sorry. I will give the floor to Mr. Marias, member. Давам думата на господин Мария, член на Европейския парламент от Гърция. Имате 5 минути. Благодаря, господин председател. Днешното заседание с колегите от националните парламенти е много важно. Мисля, че чрез него ние можем да проведем диалог и да поговорим по въпроси от още интерес. И националните парламенти и Европейския парламент са избраници на гражданите на Европа. Имаме повече общи цели, отколкото Европата на банките, която изглежда управлява всичко. И Имаме повече общи цели, отколкото очертава Европейската комисия. Нашата цел не е да свеждаме глава пред европейската бюрокрация. Затова е много хубаво, че можем да се срещнем заедно на заседание като днешното, защото ако няма как да се срещнем, да поговорим, просто няма да се познаваме. На второ място. Колегата от Франция призова националните парламенти да си сътрудничат. Да, съгласна съм, че това е добре. Аз доскоро бях депутат в гръцкия парламент и много добре знам за какво става дума. Има протоколи, свързани с субсидиарността и мисля, че националните парламенти могат да се сътрудничат в тази връзка и могат да налагат вето върху законодателни предложения на комисията. И така мисля, че националните парламенти трябва да си сътрудничат и пряко едни с други. Още нещо за европейското полугодие. Трябва да изясним нещата. Европейското полугодие е, е въпрос на е, политика на държавите членки. Е, това е координация. Това е най-важното. Обаче, крайната дума имат държавите членки. И особено като се има предвид като се имат предвид националните бюджети. Не може да се говори за демокрация, ако националните парламенти е, нямат достатъчно влияние върху националния бюджет. Много често виждам ситуации, в които комисията се опитва да узурпира някои отговорности, които всъщност са прерогатив на държавите членки. И още нещо. Страните, които преживяха така наречения меморандум, ролята на националните парламенти е подкопана, защото решенията бяха взели от, взети от е, тройката, а държавите членки не следваха инструкциите на тройката, които не следваха е, инструкциите на тройката, пострадаха, тъй като бяха орязани финансите. И така тройката налага своята политика на държавите членки, т.е. националните парламенти а, в общи линии отпадат. Европейския съюз, Еврогрупата, а, тя не е избрана от никого, обаче взема решения, с които се меси в суверенни въпроси. В случая на Гърция, Еврогрупата взе решенията и тройката ги наложи в Гърция. И гръцкият парламент беше напълно безпомощен. Аз съм член на гръцкия парламент и е, знам, че имаше проект закони от по 300-400 страници и ни казаха, ето, до 2-3 дена този текст трябва да бъде прият, иначе е, всичко се срива. Не, не може да се работи по този начин. 700 страници законодателни текстове бяха изпратени за приемане за само няколко дена. Тройката всъщност потъпка, потъпква демокрацията. Силви Голар има думата. Благодаря. А, Изглежда, че много французи се изказват днес, но искам да кажа че е, на колегите от националните парламенти, които са тук днес, е, е че, че Европейския парламент за решение за доклад по собствена инициатива, именно за да установи а, до каква степен мерките които са предприяти, са довели до резултати и е, как можем да си извлечем полуките за управлението на финансите от тук нататък. Тъй като има цялостен проблем и на е, трябва да се има предвид дейността на базовския комитет, на борда за финансова стабилност и множеството други институции, в които са изключително разнообразни и чрез които Европа представлявана по най-разнообразен начин и да видим как действат те и как си взаимодействат. Дейността по оценката продължава. Ако има колеги, които се вълнуват от резултатите, които биха искат да знаят каква е най-добрата практика, как се работи по техническите и политическите въпроси, свързани с тези а, институции, аз съм на разположение. Най-важното е да се имам предвид, че а, не можем а, да продължаваме а, този диалог между глухи, между Европейския парламент и националните парламенти. И е, да не се изслушваме едни други. Е, трябва да е, си сътрудничим. Има страни, които се развиват е, добре и е, към които подхождам с голямо уважение, но които въпреки това нямат право да се месят навсякъде еднолично и така много се радвам, че сте тук, за да поговорим по тези въпроси. Благодаря Силви Дариус Розати. Uh, uh, и така, господин докладчик, благодаря господин председател, много интересен дебат Искам да благодаря на всички изказали се, искам да благодаря на нашите гости. Всичко, което казахте е записано, чуто от мен, бъдете сигурни. И ще го взема предвид, е, когато пише своя доклад. В момента сме на етап събиране на изменения Ще се опитам да бъда максимално кратък, така че няма да коментирам всички важни коментари, които бяха направени. Три-четири неща от моя страна. Започвам с въпроса, който аз зададох в началото на дебата. А именно, кои са причините за това в национален план да не се приемат радушно препоръките? Защо тяхното изпълнение е на толкова ниско ниво? Чух различни предложения в тази връзка. Едно заключение можем да направим. Трябва да се говори повече между парламентите в Европа. И между парламентите и Европейската комисия. Процесът трябва да бъде оптимизиран. Някои колеги изтъкнаха при покриване на някои етапи от процеса. Говори се и за това, че държавите членки нямат достатъчно време, за да реагират на предложенията на комисията. Даже беше заявено, че някой път националните парламенти не се информират от правителствата за това, което се прави. Това са слабостите в механизма. Говорим за период от 6 месеца и е важно да има разговори между парламентите, между парламентите и комисията. В тези 6 месеца обаче може би не остава време за осмисляне на това, което пише във всички документи, които се разменят. Така че това е важно заключение. На следващо място. Искам да поговоря за излишъка по текущата сметка в Германия. И двата лагера заявиха своята позиция. Някои казаха, че този излишък е добър и показва мощта на германската економика, други казват, че не е добре да има такъв излишък. Нека да не забравяме, че няма симетрия между дефицита и излишъка. Няма юридическа симетрия на първо място. 6% лимит за излишъка са индикативни, а 3% дефицит са закон в Европейския съюз. Така че не можем да говорим за еквивалентност. Няма и економическа симетрия. Една страна, която е в дефицит, е изложена на много по-голям риск е, да има нестабилност, що се отнася до, до капиталите. Това не въжи за страна, в която има излишък. Тя е в много по-безопасно положение. Когато говорим за паричен съюз, в който страните са много по-тясно свързани и често се наблюдава ефект на доминото между тях. Не може да има дефицит или по-скоро излишък, без да има дефицит в някоя друга страна. И тъй като дела на германската търговия, който се пада на, на търговия с другите държави от еврозоната е много голям. Това означава, че определено ще има дефицит в някои други страни от еврозоната, тъй като в Германия има голям излишък. Е, страните, в които има голям дефицит, се критикуват и те трябва да предприемат мерки. И им се казва това. Мерки за, за намаляване на дефицит. Дефицита често е символ на една конкурентоспособна економика, но ако си част от економически и паричен съюз, често има ефект на, на, на доминото в едната или другата посока и тук трябва да се поговори малко повече. Още нещо, за което много се говори. Затягането на коланите. искам да кажа на колегите, че май имат различно мнение за затягането на коланите от общо приятото. В доклада не се говори за крайни економии. Какво пишем в доклада? Призоваваме държавите членки да използват фискалните политики по един контрацикличен начин, за да стимулират своите економики. Естествено, тогава, когато е налице необходимото фискално пространство. Въпросът за крайните економики не се гледа от правилната страна. Никой не обича затягане на коланите. Но в някои случаи не може да няма е, затягане на коланите, особено в държави, които са загубили достъп до финансовите пазари. Нямаше друго решение. Когато една страна Хикс има възможност да харчи повече, от нея не се иска да се харчи по-малко. Ако това се случи, ще има е, риск от рецесия. Не, говорим за нещо съвсем различно. У нези страни, в които има крайни економии, просто останаха без възможности да заемат средства, а и не само средства, на международните пазари. Така че затягането на коланите може и да има своите добродетели. Но това не е централният елемент в, в моя доклад. Дори за най-задължнелите държави ние предлагаме те да консолидират своите економики, но да защи, е, защитават различните видове инвестиции, е, частни и публични. По-бързо приканя председателя. Това исках да кажа, общо взето господин председател. Вече изтъкнах, че няма как да, да коментирам всички направени изказвания, но си водих бележки, записал съм си всичко казано от колегите и ще се опитам да включа техните бележки в окончателния текст на доклада. Благодаря, казва председателя. Преди да приключим разговора по тази точка, искам и аз да кажа няколко неща. Първо по економическите политики и на второ място, относно процедурата. Това, което казва докладчика е изключително важно. Не сме направили обстоен анализ на економическия и паричния съюз от последните години, но мисля, че се появява консенсус в комисията и парламента относно това кой е правилният път, кой е правилният начин за действие, коя е правилната фискална политика за економически и паричния съюз. В един параграф на доклада се говори за контрациклични политики, защита на инвестициите, фискална дисциплина и така нататък. Естествено, може да има различни нюанси тук, но Комисията избра неутрална фискална позиция, говори се за гъвкавост, говори се за общуване. От друга страна се правят е, опити за обща фискална позиция в еврозоната. На лице е и плана на Юнкер за инвестициите. Ние в парламента също се опитваме да идентифицираме микс от политики, който ще гарантира растеж и стабилност. Ето защо мисля, че е изключително важно да се надгради над днешния разговор и да се укрепи макроекономически елемент в доклада. И още нещо, по-скоро методологичен коментар. Интересно беше онова, което беше казано. От една страна опитваме се да зачитаме правилата, от друга страна обаче искаме препоръките да са добри и не да са контрапродуктивни, както каза колегата от Германия. Част от причините за конкурентоспособността на Германия в момента се крият в това, че Германия понякога интелигентно се отклонява от тези специфични препоръки. Това не означава, че всяка страна трябва да може да решава какво да изпълнява и какво не, като препорък. Не. Комисията обаче трябва да се замисли относно общата препоръка за еврозоната и отделните препоръки за държавите. Трябва да има един демократичен подход, по силата на който препоръките не трябва да се спускат отгоре, а трябва да са плод на разговори с националните парламенти и на европейско ниво. Само по този начин препоръките ще бъдат по-радушно приети. Ние разговаряме за оптимизиране на европейския семестър и доклада Росати ще е много важен в това отношение и мисля, че следва да сме малко по-амбициозни, когато търсим начини за сътрудничество. Даже бих казал, трябва да намерим начин да се съюзим в начинанието този европейски семестър да стане по-демократичен. Мисля, че заедно трябва да намерим решения за това как да помагаме на комисията и какво да правим по отношение стратегията на комисията, например, за годишния преглед на растежа, препоръките за еврозоната и за отделните държави членки. Парламента се опитва да реформира процедурата, не само да я оптимизира. Имаме предложения за насоки за конвергентност. Там говорим за по-добро очертаване на целите за конвергенция и искаме да дадем повече възможност за националните парламенти да прилагат по свое осмотрение препоръките. Мисля, че в контекста на оптимизацията на европейския семестър е добре да се обсъди и да се намери начин за по-демократична отчетност и за, за, за по-демократични действия, за да се увеличи качеството на самия европейски семестър. Благодаря на всички за изказванията, за участието. Мисля, че колкото повече е, коментари включиш Дариус в своя доклад, толкова по-голям ще е приноса към реформата на семестъра. Така че съм сигурен, че докладчика ще намери начин да отрази вашите конкретни предложения и идеи. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Можем да приключим по тази точка от дневния ред. We give, we make a two minutes, three minutes suspension just to Три минути почивка, за да дадем възможност да се пренаредят местата в залата. Бурхарт, извинявай, но общо взето сме на време. А, no. Okay, cheers. Okay. I, I, sorry, I, we need... Извинявайте, но трябва да пристъпим към следващата точка от дневния ред, не по-малко важна от досегашната, така че моля онези от вас, които трябва да напуснат, нека излязат и да продължат дискусиите извън залата. Прощавайте. Ако искате да останете, много ще се радваме да се включите в следващия дебат по доклада Балц. Той е много важен. Просто ние трябва да продължим работа, така че решете, влизате или оставате. И така, точка 14 от дневния ред. Равносметка и предизвикателства във връзка с регламента за финансовите услуги, въздействие и пътя напред с оглед на постигнатото на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на Европейския съюз за финансово регулиране. За нас е важно да участваме в дискусиите за а, капи, пазара на Съюза на капиталовия пазар, да дадем своето мнение. Ние имаме и доклад по собствена инициатива. И пред нас е проекто доклада на Буркард Балц, на когото незабавно давам думата, за да ви го представя. Господин Балц, благодаря, господин председателю. Докладът ми е свързан с отдавнашно изискване на наша, нашия парламент към комисията за съгласуване законодателството не е само ексанте, но и експост. През миналата година е, законодателството за финансовите пазари изискваше от нас бързи, спешни действия и нашата политическа група изготви доклад. И тъй като сега ни очакват нови задачи и нови приоритети, една подобна инициатива е много важна защото целта на Съюза на капиталовите пазари, т.е. премахване на бариерите пред растежа, може да постигнат много по-добри резултати, ако разгледаме всички сектори на финансовия пазар. Знаем колко тясно са свързани разпоредбите, така че предста... засягат всички участници в пазара – и мисля, че не трябва да подхождаме унифицирано към всички заинтересовани, тъй като те работят по различен начин и имат различен търговски модел. Това предполага постигане на съответен търговски модел. Ние вече сме говорили, че се нуждаем от по е, общи разпоредби. Сега да, нещата не опират до една или друга директива или регламент. Трябва да направим оценка на всички законодателни актове, имащи отражение върху реалната економика. В момента говорим много за финансирането на малки и средни предприятия в Европа, съвсем основателно бих казала аз факта, че често има затруднения, е общо известен. Въпросът е какви са обаче наистина пречките. Какво може да се направи? Предоставяне на решение от капиталовия пазар сигурно е първа стъпка но тя няма да доведе до резултат, ако не, се, не от, отчетем различните форми на финансиране. И за това смятам, че тук е мое мястото да сторим и това. И освен това да видим доколко законодателните актове отчита интересите на заинтересованите страни. Говорим за достъп до възможности за инвестиции, достъп до капиталови пазари и тук пречките са много сериозни Единния пазар за финансовите институти напредна доста, но за инвеститорите и потребителите не е така. Затова аз предлагам да не гледаме само нещата от европейска перспектива, да погледнем малко повече. Европейските финансови институти са в международна конкуренция. Има и международни изисквания за това не бива да забравяме глобалната конкурентоспособност. Често чуваме от финансовия еврокомисар, е, че той би се радвал да чуе на по-обща оценка и на акумулирана основа, което напълно пасва на програмата на комисията за по-добро, е, по-добра регулация. Но тук трябва да се обърнем и към законодателството на финансовите пазари. Има многопластова система с различни нива на регулация, на надзор. Това допълнително осложнява нещата. Така че трябва да се помисли за повече консистентност, повече кохерентност и повече пропорционалност. Трябва освен това да помислим и за синхронизиране на сроковете в нашата работа. Така че е, комисията и европейските надзорни органи трябва да поемат ясни задължения по отношение на законодателната и изпълнителната дейност. Това е наше право, право на гражданите когато се прави оценка на постигнатото, не бива да спира за законодателната дейност. Имаме да довършим още някои неща, особено за делегирани актове и технически стандарти но е, мисля, че трябва да поискаме от комисията до края на следващата година да изготви подробно изследване. Миналата годи, до миналата година бяхме заети с укрепване на финансовите пазари. Постигнахме успех. Затова смятам, че тръгвайки от тук, трябва да потърсим по-ефективно регулиране, по-ефикасно и по-изпълнимо. Специално искам да благодаря на секретарията за помощта. С радост очаквам дискусията и бъдещото сътрудничество с колегите докладчици Сянка. Благодаря. Председателят, благодаря на докладчика. Първи е Пол Танк. Е, имате 5 минути, вие сте докладчик Сянка. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за интересния доклад. Той поразкрива задълбочени познания на финансовите на финансовия сектор и на законотворческия процес в Европейския парламент. Хубаво е след тази вълна от регламенти и други разпоредби да направим равносметка и да решим какво можем да подобрим от тук на сетне ние се питаме и не сме единствените, което според мен е хубаво. Мисля, че качеството на финансовите регу, регулиращи или регламенти и разпоредби е свързано с качеството на финансовия сектор, защото разпоредбите могат да бъдат нещо хубаво, но начина по който действа този е, сектор определя се определя от това доколко е в услуга на реалната економика. Така че е трудно в момента да поддържаме финансов сектор, който работи в интерес на всички. Така че е важно какъв какво постигаме, трябва да имаме равнопоставеност за малки и средни предприятия, за банките, Нееднократно сме говорили, че има неравнопоставеност на банките. Банките в различен размер, банките в различни страни. Има и различни видове капитал под формата на различните финансови форми и продукти. Така че е, въпросът е какво можем да направим, за да избегнем финансови стрес, финансови шокове, което е неименуемо, когато сме зависими от заеми. Тоест, искаме ли решение, се нуждаем от задълбочен финансов анализ и финансовите пазари в най-широкия смисъл от, финанс, от банките до капиталовите пазари, понякога той е твърде фрагментиран, раздробен. Така че ние трябва да направим ясна разносметка. Ние много държим на тази дискусия. Започнахме преди лятото, продължаваме сега с цел да премахнем неравнопоставеното положение, за да се стигне до финансов сектор, който обслужва наистина интересите на хората. По-конкретно има интересни варианти за малки и средни предприятия, които заслужават особено внимание. Хубаво е да потърсим възможностите за стандартизирана информация, за различни видове набор информация, да речем форми за оценка на кредитоспособността и така нататък. Но също трябва да помислим за възможностите за различните застрахователни и осигурителни схеми. Тук разликите са много големи, така че трябва да направим не една, а две стъпки напред по отношение на формите на застраховане. И освен това трябва да постигнем наистина по-сериозен леверидж, като вдъхнем нов живот на някои финансови форми и инструменти, без да забравяме полуките от последните години като не бива да ги забравяме и когато говорим за създаване на набор от данни на, на регистър, което е важно за всички нас. Ние трябва да сме наясно а, е, за, по отношение на рисковете на финансовия сектор. В заключение има и други варианти които сме разглеждали и ние тук, и в Европейската комисия, различните а, видове ценни книжа, например. А, аз съм шокиран понякога от сложността на различните форми на процедури. Просто е невъзможно да се работи така така че председателят казва благодаря, пол времето ви изтече. Кейт Уимбор. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на докладчика. Чудесен доклад. Той насочва вниманието точно където трябва, за да приведем пълно съответствие на регламентите от последните години. Моите изменения може да ви изненадат, но са свързани най-вече към е, а, към е, някои от е, сферите. Искам да ви обърна внимание. Първо, докладчика каза, че е за пропорционално третиране на малките и средни предприятия така че трябва да се търси ефективен режим за а, трети а, страни. Нека да помислим за стандартизиране на до доклад отчетността. От 2010 година работим по този въпрос. Имаме цял списък с изменения. Трябва да напреднем. Трябва да намерим някои практически решения има над 90 различни форми на докладване по различните директиви, по ЕМИР, по МИФИТ и така нататък. Целта на когато се докладва специално за различните натрупани бази данни, трябва да дадем наистина подробна информация. Ако данните са твърде сложни, за да бъдат анализирани, те значи не, от, не обслужват целта. Както каза финансовия министр на Люксембург отдавна трябва да внимаваме да не стане, да не се получи в крайна сметка огромно гробище на данни Нека да помислим на глобално ниво, че единственото, което можем да правим заедно, трябва да не бъде излично излишно осложнено трябва да помислим дали публичния сектор трябва да води тук. И още нещо, трябва да опростим работата с нефинансовите ни партньори. Понякога е трудно да прилагаме тези стандарти, което понякога води до сериозни затруднения и за бизнеса, и за надзорниците. И още нещо господин Балц казва различни сфери на уреждането. Капитал, съюза на капиталовия пазар трябва да се съобразява не само с големите форми, секюризацията, секюритизацията, например, например да подпомогне малки и средни фирми, банки, да, защото постигайки това, ние трябва да посочим примери не от парламентен, е, парламентарен опит. Изключенията не, не трябва да се превръщат в вратички, ако им е правилен надзор нека допуснатите до сега слабости да ни помогнат да продължим напред. По отношение на това, което се прави за сега прилагането, е, сегашното прилагане на регламентите, трябва да помислим за по-добри контакти между комисията и парламента по въпроси като МИФИД, например като и специално за документи, като речем 290-291 за МИФ, МИФИД сме получили проекти за делегирани актове от експертите на, на, на държавите членки. Така че поне трябва да разгледаме различните възможности. Не сме получавали обаче от ЕСМА за някои продукти такива предложения. Нека, когато става дума за стандартите, да не си подготвяме, да не допускаме да ни направят неприятни, устроят неприятни изненади трябва да направим абсолютно всичко, за да, което не изключва и неприятните изненади така че мисля, че е добре с оглед на това да имаме по-сериозни доверия. След това е единния правилник за работа. Искам да видя как партньорските проверки и този механизъм ще бъде приложен. Председателят, времето ви изтече, налага се да ви прекъсна. Така че ви отнемам думата. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам доклада. Той е доста широко обхватен, добре е балансиран и се радвам, че се занимава и с малките и средни предприятия. И смятам, че оценките на кумулативното въздействие трябва да, има, да имат предвид и показатели като достъпа за малки и средни предприятия Докладът се занимава с конкурентна способността на финансовия сектор на Европейския съюз. Това е важен въпрос, свързан и с способността на азиатските финансови пазари. Минаваме към съюз на капиталовите пазари и това е важно, за да може Европейския съюз да остане в лидерска позиция на пазара на финансовите услуги. Точки 24 и 25 за еквивалентността са добри. Е добре е да се има предвид, че решенията за еквивалентността в трети страни трябва да са последователни и да се прилага конкретна рамка за тях. В отговор на въпрос, изпратен от мен до комисаря Хил, получих очертани показатели за оценки е, на елементи от законодателни текстове. Най-важното е да се хармонизират рамките за еквивалентност и мисля, че би било добре да възложим тази задача да, на комисията с този доклад, да изискаме от комисията това очаквам да работим добре с докладчика Сянка през следващите месеци, седмици. Благодаря, Фабио Демаси. E, Благодаря на докладчика Балца. Е, извинявайте, че не мога да остана до края на дебата. А, е, имах задача от политическата ми група и трябва да присъствам и на други места. Исках само да кажа, че можем да подкрепим някой от подходите. Равносметка, разбира се, нямаме възражения, така и трябва. Смятаме обаче да обърнем внимание на вратичките в финансовите регламенти, да не подхождаме по, по принципа всичко излишно вън. Второ, смятаме, че е уместно, че в доклада се констатира, че има дублиране, твърде сложна на уредба на финансовите пазари, но ние смятаме, че принципният ният проблем е сложността на самата, на самите финансови пазари. Така че стрикно регулиране упростява пазарите. И освен това, финансовата стабилност трябва да бъде приоритет. И тук, например, принципът за по-добро регулиране може да доведе до нежелани резултати. Може да изчисляваме резултатите, но какво ще стане, ако не гарантираме финансовата стабилна на пазара, да не се стане така, че се, да се стигне до положение, няма да правим нищо, което създава бюрокрация. И още нещо. Важно е да обърнем внимание, че до сега регламентирането е било на е, микрониво, да речем, на отделни, експо, до отделни експозиции на банки и така нататък. Малко се прави за овладяване на системните рискове а за цялостния аспект на съюза на капиталовите пазари, знаете, аз съм скептичен. Аз мисля, че финансирането на капиталовите пазари е допълнителен инструмент. Ние в, банка, в Европа имаме банкоцентрична система и мисля, че е, в настоящия проблем е, не, го, не е от липса на финансиране. В Financial Times преди няколко дни четох една много интересна статия и и Симе се изказва там. Нашия проблем не са финансовите инструменти, нямаме достатъчно пласмент, достатъчно продажби, така че трябва да се помисли за стабилизиране на търсенето, това ще стимулира нещата. И често освен това се говори за конкурентната способност на европейския финансов сектор. Трябва да внимаваме, ако, какво имаме предвид за това. Ако, да речем, говорим за растеж, това не е само цел а специално при в пред, на предприятията, една децентрализирана система е много по- ефикасна, да речем, нашите германски спестовни каси така излязоха без проблеми от кризата. Но има още един убедителен за мен аспект. Буркарт казва, че трябва е, да внимаваме за разграничението между делегирани актове и актове за изпълнение. Да не изпускаме е, този момент. Изрично го подкрепям. Благодаря. Thank you. Thank you. Благодаря. Свен Голд има думата. Благодаря, господин председателю. Първо, голяма благодарност на Бурхард Балц за неговия доклад. Подкрепяме следното. Първо, пропорцион, проверка на пропорционността без оглед на законите. В много сфери на финансовите регулации виждаме нежелани странични ефекти. Е, понякога наистина това натоварва много участниците в пазарните дейности и по този начин се стига до някакво промяна на структурата, което е нежелано, но е резултат. А, дали не трябва да помислим как да санкционираме непропорционалното поведение на надзорите? Освен това, принципа равни рискове, ед, еднакви правила. Несъмнено, има смисъл. И особено, тук само ще се съглася с Кейт, Кейт Уитборн, трябва да видим как нашите демократични права е, са защитени в последващото законодателство. Там нещата са изпуснати, трябва да внимаваме. Сигурно ще се опитаме да дообогатим доклада, например по въпроса, и тук съм съгласен с колегите социалисти, дали успяваме да постигнем, защото финансовата система днес обработва по-добре, обслужва по-добре реалната економика. Какво е положението на инвеститорите? Това го споменава и Бурхард Балц. Според нас, нашата финансова система е в стил барок. Скъпа за всички, включително за инвеститорите финансовата система трябва да обслужва реалния сектор. Приходите трябва да бъдат реализирани от инвеститорите, а не парите да отиват в някакви съоръжения и построения тип пирамида, вместо да насърчават реалната економика. Още нещо. Законодателството е свръхсложно. сложно дори самото количество законодателни актове е необозримо. Трябва да предложим начини за въвеждане на повече ред тук. И дискусията за създаване на единен правилник по този въпрос, както беше за потребителите. И освен това, цялата тема за банките в сянка. Има ли други субекти, които имат същия рисков профил, но други подходи? Доколко комисията е постигнала успех а, при това законодателство? Какво правят Г20 и така нататък? Тук трябва освен това да констатираме, че регулирането на единния пазар е напреднало, но не и дейността му. Има редица законодателни изключения, някои основателни, други не. Ние обърнахме това внимание и с, в разговор с ЕЦБ. Така че трябва нашия общ пазар с обща валута да действа по-добре и накрая – на места има огромна концентрация на пазара. Опитахме се да регулираме рейтинговите агенции, да не се съсредоточава много власт от тях. Не успяхме. Поне то, доколкото аз знам, а навсякъде искаме истинска конкуренция и голям брой е, търговски обекти. Трябва да разгледаме онези части от пазара, където не сме постигнали успех. И накрая, обща задача трябва да бъде повсеместни инвестиции. Социален а, банков пазар, екологичен финансов пазар. Ще ни се да можем да отправим съответни сигнали към пазара. Ще се радвам да работим заедно. Благодаря. Стефан Вулф. Стефан, Стефан Вулф. Thank you. I... Господин председател, благодаря. В Зелената книга Изграждане на съюз за капиталовите пазари се казва следното приоритет на Европейския съюз трябва да, е, да има заетост в Европейския съюз и тази цел трябва да се отключи потенциал на фирмите е, и на инфраструктурата. Трябва да има инвестиции, така че да има е, съюз на капиталовите пазари и да се подобри капитала. Също времено се казва, че има препятствия пред постигането на задълбочен и интегриран съюз на капиталовите пазари, в който се говори и за препятствия пред финансовите пазари, за ограничения и за изкривявания на пазара и регулаторни проблеми, които пречат на проектите в дългосрочен план. Съединените щати, мал... средните предприятия получават пет пъти повече а, е, финанси, отколкото в Европейския съюз. Прочетох доклада внимателно и искам да споделя с вас своите наблюдения. По-скоро ми се струваше, че чета нещо като а, е, наръчник а, е, за а, основните елементи на функционирането на финансовите пазари. Това, което ме безпокои е следното. Първо, ам, сравнението с Съединените щати е свързано с ам, опит да се копират нещата. В Европа имаме множество различни национални идентичности и национални особености. В Съединените щати нещата не са така. И не можем да искаме да се прилагат някакви европейски Съединени европейски щати. Това е важен въпрос, който не е повдигнат тук. Друг важен въпрос е свързан с малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия вече могат да получат доста от банковия отрасъл, обаче голяма част от банковия отрасъл не инвестира достатъчно, не защото в тези фирми не си струва да се инвестира, защото в Европа просто е по-рисково да се инвестира, дългосрочните печалби са по-трудни за очертаване и въобще има един куп неща, които няма как да се а, разрешат. Другият важен въпрос – с който трябва да се занимаем, е факта, че в е, и тук ще цитирам Джордж Фареншон от Асоциацията на а, спестовните банки. Малките и средни предприятия не успяват да постигнат ръст, защото корпоративните облигации – е, за по-малко от 10 милиона е, не са е, достатъчно добра инвестиция за много големи институционални инвеститори. Така че ние вече имаме разделение от гледна точка на капиталовите пазари. Това обаче, което виждам, може да се очаква, са още по-големи различия. Сега, важното е да се има предвид какви са и препятствията за инвеститорите на дребно, домакинствата, инвестиращи своите средства чрез капиталовите пазари. Те искат а, сигурни инвестиции и може е, да попаднат на прекомерно секюритизирани а, и инвестиции, нещо, което доведе до кризата. Има ограничения върху рискови, рисковите инвестиции и това става чрез съответното увеличение на капиталовите изисквания и а, други регулаторни мерки. Въпросът е, е, че трябва да е ясно дали обикновените инвеститори са а, в опасност и ако да, трябва да се направи нещо, за да бъдат защитените. Това са коментарите ми. Благодаря. Благодаря, Барбара Капел. Благодаря, господин председателю е, е, е, заглавието на доклада е много дълго, но това е един от най-важните доклади за финансовия сектор в Европа. Равносметка на законодателните инициативи Ексанти и Експост по тези въпроси. Сърдечна благодарност на докладчика. Това е много важна стъпка и явно Очевидно, координатор, факта, че координатора на НП се захваща като докладчик в този доклад, не е неоснователна стъпка. Вие разглеждате въпроса за по-доброто регулиране, което е тема за цяла Европа. Е, Самият заместник-председател на комисията се отговаря за това, но и вие показвате в по-нататъчните стъпки, очертани в доклада, колко важно е това. ежегодната проверка на пропорционалността, особено за малки и средни предприятия, на последователността, петгодишната оценка, качествена и количествена, според мен са много важни, Високо оценявам сроковете, които залагате тук и подхода, че комисията до края на до година до края на следващата година трябва да представи анализ на въздействието. Много е важно трябва да бъдат обхванати всички финансови сектори. Не съм първата, която го казва днес. Това е много важно, тъй като става дума за един много трудно обозрим сектор и тъдно и отражението върху реалната економика трябва да се провери колегите преди мен го казаха. Искаме да бъдем силни като САЩ, силни като САЩ, но там малките и средни предприятия имат пет пъти в повече средства от капиталовия пазар на разположение, отколкото ние. Това са данните за 2014 година. Твърди се, че през миналата година там са и малките и средни предприятия земли на разположение 90 милиарда евро повече, които тук са насъщно необходими. Тоест да се разгледат начините за обезпечаване на реалната економика с капитал. Да, много е важно да имаме по-добра, по-целеустремена по-целенасочена уредба. Мога само да подкрепя тази идея. Това има пряко отношение към финансовата стабилност, помощ, е, интересите, защитата на потребителите и конкурентната способност. Днес много се говори за това. Европейските финансови институции са в международна конкуренция, която, която трябва да устоят това също не бива да се забравя, освен защитата на потребители и финансовата стабилност. Надявам се доклада да получи широка подкрепя. Uh, we have, uh, three... Благодаря. Имаме три искания за изказване. Е, колеги, моля ви, Uh, придържайте се към изказване в рамките на минута и половина трябва да приключим работата си. Така давам първото на Нина Гил. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за този добър доклад. Като цяло подкрепям много от заключенията, които вие е, сте достигнали. Мисля, че има нужда да се постигне последователност и свързаност между различните актове от финансовото законодателство. Това обаче, което ме... И това е нещо добро. Въпросът е, че се срещам с много представители на финансовия отрасъл, които изглежда смятат, че това, което правим ние при прегледа на законодателството, всъщност има за цел да го прости прекомерно. И така, за мен е много важно тук да няма дерегулация, а да има по-скоро усилия за фини настройки. Трябва да се разбере доколко приложими са всички предложения. Но най-важното нещо, което казвате, с което съм съгласна, е, че трябва изцяло да се приложи е, съществуващото право. И трябва да се намери начин да се избегне натоварването на някои административни услуги с прекомерно високи е, такси. Е, защото иначе няма как е, да действа добре пазар на капиталовите, е, съюз на капиталовите пазари. Е, благодаря. Нека първо да направя един коментар във връзка с казаното господин Лов. Ако вие бъдете избран, ако господин Корбен бъде избран за мисля председател на а, а, Великобритания, а, вие сигурно ще бъдете този, който ще проявлява финансовите пазари. Този доклад действително очертава доста добре нещата и е добра основа за обсъждане. Добре е да има анализ от една малко по- макроекономическа перспектива. Успяваме ли да работим с финансовите пазари така, че те действително да предоставят инвестициите, от които имаме нужда тук в Европа? Голяма част от законодателните актове всъщност затрудняват функционирането на финансовите пазари за добро или за лошо. Казвам за добро или за лошо, защото в някои случаи някои операции бяха прекомерно лесни. Но въпросът е всичко наред ли беше, твърде много ли сме направили, можем ли да а, а, отнемем, да намалим някои елементи, има ли какво да добавим. В някои части на Европейския съюз има много добре функциониращи капиталови пазари и мисля, че те могат да бъдат е, е, взети за пример. Само 5 секунди надхвърлих. Извинете, имаше грешка при изчисленията, за това за спонтанните изказвания нямаме достатъчно време. Анализ. Благодаря. Мисля, че съвсем накратко мога да кажа, ако партията ми спечели отлично, това беше на шегата. Иначе, капиталовите пазари са една от важните причини, поради които британския бизнес смята, че е добре да остане Великобритания в Европейския съюз. Много благодаря на докладчика за доклада и за полезните неща, които включва. Що се отнася до подхода до, към рекламентирането на финансовите пазари, е, липсва един много важен принцип, принципа на прозрачността. Мисля, че той трябва да, взете предвид, да бъде взет предвид, защото е важен за доверието на всички действащи на пазара, както и на обществеността и е много важен за ефективността при разпределението така че е много, този елемент трябва да бъде добавен към доклада. И на второ място съвсем набързо. Много беше казано за малките и средни предприятия и възможностите за промени в правото в, тяхната област. Целта е да има подкрепа за бизнеса. Най-често срещания коментар е, че малките и средни предприятия не са достатъчно готови да получават инвестиции и че има европейска програма, която да им помогне за това, така че дай Боже да успеем да съберем всички тези елементи на едно. Благодаря, докладчик. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на всички колеги за направените изказвания и коментари, независимо дали те бяха положителни или предполагат да дообсъждаме да неща. Много въпроси мога да коментирам, но времето ни притиска, за това ще избера по свое осмотрение няколко въпроса. Може би да тръгна от отзад напред за прозрачността. Можем да помислим по въпроса. Аз също в началото казах, че за мен това е важна ценност, така че съм готов без особени проблеми и съм силно заинтересуван да обсъдим въпроса. Мнозина от вас говориха за малките и средни предприятия. Аз наистина смятам, че и в този доклад този въпрос заслужава особено внимание от наша страна. Темата по-малки проекти, по-малки предприятия, достъп до финансиране за малките и средни предприятия, както каза Петра Ежик. Е, това е наистина същностен въпрос, на който трябва да отдадем дължимото. Изразявам съгласие с казаното тук, че наистина е крайно, крайно време да направим равносметка. За мен един, едно нещо е пределно ясно. И в края се чуха гласове в този смисъл. Едното е свързано с другото. Мисля, че Нина Гил тук ка, говореше за файн-тюнинг. Да не говорим за дерегулация. Това което ние искаме да кажем с този доклад, не е стоп. В крайна сметка искаме да кажем какво е направено в законодателството през последните години и по какъв начин може да се подобри. Според мен, в този случай е важно въпроса за делегираните и актове и актовете за изпълнение да бъде доразвита. Колегата Маси, мисля, го спомена. Това е, така да се каже, истинска целина за разораване и, и не е никак малка. По повод казаното от Свен Гиголд, да, принцип, проверката на пропорционалност е много важна. Тук също в доклада трябва да поставим акцент върху това – защото законодателството като цяло е свръхсложно, мисля така се изразити. ти. Та тема, която много ме интересува, има много ясни позиции по този въпрос. Въпроса за така нареченото банкиране в сянка. Сега ние винаги говорим за сенчеста економика, но тук трябва да видим докъде стига законодателството. Аз лично обаче смятам, че това е един от най- една от най-сериозните теми на нашия мандат. Как да подходим регулаторно към тази сфера? И накрая е, една дума към господин Вулф – Несъмнено в доклада си аз не говоря за това, че Европейския съюз е, трябва да се превърне в американски щат. Е, мисля, че е, не бива да се разбираме криво. Драги Отмар, ние говорим за съвсем други неща в доклада. Така че, що се отнася до периодичността на проверки, това е предложение. Готов съм да обсъдим въпроса с колегите от комисията и докладчиците в сянка. Но аз съвсем съзнателно подбрах това предложение, защото трябва да се опитаме да постигнем сериозен резултат. Защото сигнала от този доклад трябва да бъде, че сме свършили че имаме свършена е, до тук добра работа и че искаме от комисията сериозно е, проучване по въпроса. Така че ясно ще кажем на комисията какво искаме. А, е, а тази комисия, за разлика от предишната, е готова да поръча такава, такава, такова изследване. Това е за 5 минути. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика. Сега ще прочета следващите стъпки. Крайният срок за внасяне на изменения 24 септември, разглеждане на измененията на 13 октомври, гласуване в нашата комисия на 9 или на 10 ноември. Следващото заседание на нашата комисия ще бъде на 22 септември в 9 часа сутринта. Благодаря на всички. Заседанието приключи.